Buongiorno, vi prego di prendere posto. Колеги, моля, заемете местата си. Allora, iniziamo subito. Diamo ancora qualche secondo di tempo ai colleghi per potersi... Ще дам няколко минути на колегите да седнат по местата си и започваме. И така, ако колегите не са против и нямат възражение, моля да приемем дневния ред, така както той ви е изпратен. Има ли възражение по дневния ред? Някой има ли да добави нещо? Не. Тогава а, приемаме дневния ред. Освен това искам да ви помоля да приемем от 17 18 септември протоколите от 24 септември 2012 и от 15 октомври 2012 година. Ако нямате никакви бележки, мога, може да се смята, че са приети и те. Чудесно! Преди да започнем с днешното изслушване, не бива да забравяйте, че това заседание се излъчва по интернет на сайта на парламента. Искам да ви припомня, че от 17.30 днес в същата зала ще се проведи заседание при закрита врата на координаторите на настоящата комисия. И така, продължават с нашите изслушвания. Миналата седмица бяхме на мисия в Италия. Крим прекара три дни в изслушвания в Италия, много интензивна работа, така че днес се връщаме тук. Имаме различни кластъри. Първият кластър, първата сесия, изпиране на парите, защита на финансовата система срещу прането на пари. Ще изслушаме Том Нилан от секретарията на Международната специализирана група за финансови действия ФАТФ те ще ни кажат какви са новостите. След това Огубаси, директор капитали и компания от Генерална дирекция пазари, ще ни занимае с стандартите за борбата пранете, срещу прането на пари. Дебатът ще протече последния начин. 10 минути на всяка презентация след това по две минути на депутатите, които са дали заявка за това, както докладчика и докладчиците в сянка. След това отговорите на докладчиците и ако има време, втори кръг въпроси и втори кръг отговори. Преди да дам начало на изслушването, искам да кажа нещо. Преди да дам думата на докладчиците, иска да кажа официални отпечата новини от събота има. За губернатор на Сицилия бе избран колегата Розарио Крочета. Поисках колегата да бъде тук, за да го поздравим и да ни каже довиждане. Няма да успее да ни каже, може би е заед, ще видим. Искам да помоля групата на социалисти и демократите да тръгне по съответния канален ред за да бъде избран първи заместник председател на настоящата комисия. Секретарят ще си отбележи всичко това и веднага давам думата на Том Нилан, международната е, специализирана група за борбата е, срещу прането на пари. ФАТФ имате 10 минути. След това ще дам думата на господин Баси. Thank you very much, Madam Chair. Um, благодаря ви, госпожо председател. Както най-вероятно знаете, нашата група ФАТФ е орган, който задава стандартите е, за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. 40 препоръки имаме и само 10 минути, така че не мога да кажа всичко. Първо, защо имаме такива стандарти? Прането на пари е основен проблем, както и постъплението от престъпна дейност са огромен процент от БВП на света. За съжаление, много малка част успяваме да спрем. Миналата година излезе с съответни цифри. Звеното на ОНЕ, което се занимава с тази дейност – Финансовите мерки са един ефикасен начин, поне сравнително ефикасен начин за борба Финансовите действия могат да попречат на такива постъпления. 70% от престъпленията имат такива постъпления. Мерките против прането на пари могат заедно с обикновените мерки да попречат също на такъв тип дейност. Конфискацията, събирането на сведения мерки за борба срещу финансиране на туристични дейности, се опитват да създадат пречки на терористите, като всичко това се опитва да опази финансовата система от такива нечисти пари. Нашето звено беше създадено през 1989 година за борба с прането на пари и най-вече това, което е свързано с трафик на наркотици. Там, наркотици. Там има нужда от международни действия сега обаче се занимаваме с много повече неща. От 2001 борба с тероризма, от началото на тази година пък се занимаваме и с оръжие за масово поразяване и борбата с тях. Ние сме специализирана звена, нямаме правно мандат. Държавите членки са тези, които доброволно трябва да изпълняват нашите препоръки. Е, нещо като меки мерки от международен тип. Работим ефикасно, това обаче не става само посредством стандарти, а и посредством партньорски проверки. Т.е. проверяваме дали отделните държави спазват мерките и това е свързано с а, а, нашата работа да се борим с а, проблеми в финансовата система, последващ процес, черен списък от държави, които не пречат на прането на пари. Последните две години работим по 40-те препоръки на специализираното ни звено, за да подобрим борбата с прането на пари в глобален мащаб и да разрешим определени проблеми, които не бяха добре приложени и да актуализираме цялата система, така че тя да отразява съвременните практики в финансовия сектор. Намираме се между два кръга оценки на държавите членки и се надяваме взаимните оценки да започнат в началото на 2014 отново с оценката на Испания. Следващия кръг оценки ще се съсредоточи много повече върху това колко ефикасно се борят националните системи, а не толкова върху техническото съответствие и законовата хармонизация. Това, което ви показвам по-настоящем, са членовете на нашата специализирана група. 34 държави, 2 регионални и 22 наблюдатели. Европейски съюз като организация също е член. Мога да ви покажа сега глобалната мрежа. Тя включва 8 регионални органа, които подкрепят работата на нашата организация. Можете да видите, че другите държави членки също са членове. Много малко са онези части от света, където не работим. Основните теми на нашите стандарти слагат основните елементи за създаване на добри национални системи, които да се борят срещу прането на при борбата с тероризма. Няма да навлизам в подробности, но трябва да знаете, че всички те са взаимоподкрепещи се. Всяка една от държавите трябва да има наказателно право, както и правоохранителни мандати, които да им дават възможност да се борят срещу прането с пари. Трябва да има превентивни мерки срещу, професионал... Извинете, срещу финансови институции, както и други оператори, като например казина. Трябва да извършват надзор върху изпълнението на всичко това. Трябва да има публични органи, които да се занимават с събиране на финансови данни и докладване на подозрителна дейност. Трябва да се предприемат конкретни мерки за не злоупотреба с а, автопарка на отделни дружества и така нататък. Това, което ще се опитам да направя е да говоря по основните теми и основните промени, които заложихме в началото на тази година. Що се отнася до политика и координация, има едно изискване, което е национална рамка за сътрудничество, защото борбата срещу прането на пари изисква координация между много агенции. Текста в червено подчертава новото от февруари тази година, т.е. как бяха ревизирани стандартите. А, тук фокусът е повече върху един подход, основан на оценка на риска. За първи път държавите трябва да преценят какъв е риска в конкретната държава и да вземат предвид този риск, когато залагат а, а, правни инструменти и създават институции или когато разпределят средствата в правоохранителната дейност. Освен това, това означава самото правителство да разбира рисковете и е, много държави като че ли не разбират тази си задача. Има възможност системата за пране, срещу прането на пари да бъде по-ефективна, като се заделят повече средства, те бъдат насочени към конкретни а, дейности, както и да се идентифицират високо рискови и ниско рискови професии. А, конфискураването а, и прането на пари са основен инструмент. Очакваме да има престъпен състав във всяко едно законодателство пране на пари и да има конфискация на имоти и имущество, както и правоприлагане на съответните закони. Основната промяна в началото на тази година е, е прибавянето на данъчните престъпления, които включваме към списъка с престъпления, свързани с прането на пари. Много държави се занимават вече с това, т.е. изпълняват го. Това се прилага само до определени държави, които е, имат по-специфичен е, законов текст по въпроса. Т.е. само две думи сме добавили към стандарта. Това обаче може да има много ясно и силно въздействие, защото изисква у нези държави, които преди това не са имали такива текстове, да участват в международно сътрудничество с други държави, които разследват данъчни престъпления и да имат достъп до информация свързана с тези престъпления. Това е изключително важно по принцип, но за сега се прилага в много ограничен мащаб. Що се отнася до тероризъм и финансиране на разпространението на оръжия, трябва да кажа, че всички механизми за борбата с прането на пари се използват и в борбата с тероризма, но има и други. Например, престъпен състав за наказуемост на финансирането на престъпна дейност от терористичен тип и конкретно конкретни е, мерки за нестопанския сектор. Основната промяна в началото на годината беше добавянето на финансиране на разпространение на оръжия. Е, нова дефиниция сме сложили там, за да има по-ясно прилагане на мерките на Съвет за сигурност на ОНЕ, свързани с ядрените програми на Северна Корея и Иран много ограничено в приложното си поле е, този текст, тази препоръка не добавя нещо ново към текста на ОНЕ, но всъщност дава възможност на нашето звено да подпомага прилагането на такива мерки. Що се отнася до превентивните мерки, ето това изисква натрупваме от отделни професии и финансови институции, за да направим така, че във всички точки на вход в финансовата система има необходимите мерки за установяване на идентичността на съответното лице и за провеждане на надлежен правен и финансов анализ на тяхната дейност. Вътрешен контрол в банките, както и прехвърляне на пари в червено. Виждате, че от февруари тази година имаме други изисквания, които преди се прилагаха само към политици и общественици от други държави, като например държавни правителствени ръководители, известни политици. Сега това се прилага към всички общественици или заемащи важни постове лица, макар че такъв тип анализ се прави само ако съществува някакъв риск. В началото на годината започнахме да работим по правилата за корпоративните коли, юридическите лица и правната уредба. Искахме да от край време да не се злоупотребява с, злоупотребява с дружествено имущество и за това сега новите препоръки залагат какво се очаква държавите да направят, за да няма злоупотреба с такива средства. На предпоследно място говорим за правомощията на компетентните органи. Е, разследващите правомощия, надзорниците, какви правомощия имат, те са малко разширени, но няма промени тази година по същество. И накрая международното сътрудничество новите изисквания, които приехме в началото на годината, се опитват да премахнат някои практически пречки, които създаваха много проблеми в международното сътрудничество последните 8 години, които провеждахме оценка на тези държави и изложихме изисквания от практически тип, т.е. не променихме принципите, а чисто практически разяснихме нещата всъщност, просто прелетях на темата. Това е най-общо новото в стандартите за нас и се надявам за държавите ни членки. Фокусът сега ще бъде върху това тези промени да бъдат приложени ефикасно и ефективно в националното законодателство. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, господин Том Нейлън. Давам думата на Огубаси директор капитали и дружества в Генерална дирекция пазари е в Европейската комисия. Имате думата. Благодаря. Ще е, представя моето сказване на английски. Благодаря, че ме поканихте. Първо искам накратко да кажа две неща. Първо искам да ви съобща това, което съм в състояние да ви съобща в момента за създаването на европейската рамка за мерки за борба с прането на пари. Най-много мерки ще бъдат приети в скоро време. Знаете, че трябва първото това да стане до февруари до година. И бих искал също така да ви обясня каква е, философ, какви, каква е философията на комисията, която е залегнала в тези мерки, за да за да можем да осигуриме наистина един ефективно функциониращ вътрешен пазар. Но първо бих искал да наблегна на значимостта на работата, която вие извършвате и на работ, на значимата работа, която извършва ГАФИ за постигане на резултати. Трябва обаче да се положат много, много допълнителни усилия в тази област, тъй като, както каза и Том, става дума за, един, за едно широкомащабно явление – Опитваме се да правиме каквото можем и наистина резултатите от положените усилия в европейски мащаб са добри, но въпреки всичко цифрите са доста стряскащи и съгласно източниците, които цитира и Том, сум, сум, конфискуваните суми са наистина от пране на пари са много, много незначими. Едва 1% от а, е, сумите, които се предполага, е, че са а, е, резултат на пране на пари. Затова има много какво да се прави за усъвършенстване на рамката. Ролята на ГАФИ е огромно значение. Ние работиме заедно с работната група и смятаме, че от ключово значение е да се създадат едни високи стандарти, които да могат да се прилагат колкото се може по-широкомащабно в целия свят. Това, за, за това и по този начин а, работиме с ГАФ и същевременно работим по преразглеждането на съществуващото законодателство. Вътрешния пазар обаче представлява един, едно особено предизвикателство за нас, защото същевременно с, с, едновременно с прилагането на мерките трябва да продължим да осигурим ефективното функциониране на вътрешния пазар и свободното движение на хора и капитали. В никакъв случай не трябва да ограничаваме тези свободи и трябва наистина да постигнем правилния баланс между ефективността на мерките от една страна и а, свободите, за да постигнем този важна цел, която сме си подставили. Това са предизвикателствата. Трудна е нашата задача. Ние също така сме изправени пред специфични предизвикателства. Работиме усърдно в новата рамка, която ще, ще ще бъде представена в най-скоро време под формата на предложение от страна на комисията и ще бъде е, представена на съвета и парламента. Е, та в тази нова рамка ще се опитаме да изоставиме стария подход, който беше е, по-скоро на предписания и ще новия, нов, новия подход трябва да бъде, да почива по-скоро на а, правилата, почиващи върху риска. И да се увеличи отговорността на различните заинтересовани страни в процеса на прилагане на тези мерки. Тоест, новия подход трябва да бъде подход, почиваща на риска. По този, по този начин, разбира се, ще имаме много по-добри резултати, много по-голяма ефективност и ще осъществим и много економии. Няма да, да навлизам в подробности, но имаме намерение да разширим обхвата на а, мерките, т.е. да включиме допълнителни области в а, обхвата на тези мерки, като например хазартните игри, а не само казината, както а, беше до сега. Също така имаме намерение да уточним някои понятия, да въведеме мерки за по-голяма прозрачност, да има по-точни дефиниции на някои компоненти, като например действителния собственик и така нататък. Въвеждане на една по-ефективна система на прилагане на, на, на санкции, защото в крайна сметка за какво да, каква е ползата от а, нови подходи и, строги, и строг режим, ако а, няма наказателни мерки. И също така целта е да, да осигуриме по-голяма ефективност на системата чрез въвеждане на нови а, мерки. цел, Целта е не само да има а, необходимото, необходимото законодателство и необходимия набор от правила, а тези правила наистина да бъдат прилагани ефективно. И да осигуриме единно еднакво тълкуване на различните принципи, мерки, насоки и същевременно да вземаме необходимите мерки срещу, срещу органите на държавите членки, които не прилагат правилно тези нови мерки. В бъдеще комисията ще отговаря за това. Както казах, значи, работиме по предложение. По предложението в момента се извършва оценка на въздействието и резултатите от тази оценка ще допълнат предложението. Трудно е да дам а, точния график или точната дата за приемането на предложението, но се надяваме, че това предложение ще може да бъде прието в началото на следващата година. Ще продължиме да работиме ефективно, заедно включително и с вас и се надяваме да може да извършиме първия преглед на начина по който се прилагат мерките в, по време на третото или четвъртото три месече на 2014 година. Нямам, не разполагам с повече време. Благодаря ви. Директора Десо, а... аз ви благодаря. Веднага започва дебата. Давам думата по две минути. Започвам с докладчика, господин Яколино. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам наистина и аз за две минути, както успяха за 10 нашите оратори и слушахме ги тук още. И така, въпросът за прането на пари е пряко свързан с другия въпрос, т.е. корупцията, организираната престъпност по които последните дни водихме дебати в Италия по време на посещението на нашата делегация в миналата седмица. Говорихме за държави в един черен списък, т.е. не дават гаранции, които други държави биха дали. говорим за вътрешен пазар, за приближаване на законодателството. Опитваме се да работим така, че да няма стимули за такъв тип дейности. Много често обаче нормативните мерки е, не се прилагат добре и трябва да се насърчават държавите членки да го правят. В изказването, което току-що чухме, се говори за един подход е, за рисковете, а не за а, е, задълженията. Така че ако може по-точно да ни кажете нещо повече, макар че вие много ясно го обяснихте, господин директор, и още нещо по отношение на е, собственото пране на пари. В някои държави е, членки има конкретни мерки по този текстове, е, по този въпрос, а в други няма. Може би е, е необходим един европейски подход цялостен с една ясна нормативна база. Благодаря. Благодаря, господин Яколино. Сега давам думата на координаторите. Започваме с Файон. Имате думата. Две минути. Седуюча, най прех хвала в моем имену обима струковнякома. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата оратори за изключително интересните презентации. Позволете ми да кажа няколко неща във връзка с изпирането на, прани, на пари. Парето на прани Прането на пари е една от най-доходоносните дейности в Европа. През 2009 година бе посочено, че това е струвало на данакоплаците по света около милиард и половина долара. Прането на пари много често, за съжаление, включва много международно известни финансови институции. Господин Салвано писа именно за това и той посочи, че банките са готови да заплатят глоби от 200 000 до 700 000 долара, но да продължат да се занимават с тази дейност. Препоръките на специалната група за финансови действия на ОИСР подчертават, че държавите трябва да осъзнаят рисковете от прането на пари. В тези препоръки се подчертава, че в някои държави а, това се взима по-насериозно от други. Вие сте направили сравнителен анализ, който ни показва кои държави са тези, които биха могли да служат за пример Подчертали сте също така, че в някои държави се а, прилага облагане на облагите от престъпна дейност. В Словения, моята държава, преди известно време проведохме проучване, за да проверим дали санкционирането на данъчните престъпления би възпряло хората да извършват такива. В първото проекто проучване предвиждахме само имената на престъпниците да бъдат обявени, както и сумата, с която са се облагодетелствали. Но а, това а, всичко спря до тук, защото излезе, че ще накърним човешките права на тези лица. Така че се питам какви са препоръките на а, групата за финансови действия в това отношение. Преди време в Словения водихме широкомащабна дискусия и а, искахме да вземем предвид всички мнения, като нашия омбудсман беше против да се разкриват имената на тези лица. Вие какво мислите? Благодаря, госпожо Файон. Сега давам думата на Ньютон Дан за две минути. Much, Благодаря, госпожо председател. Първо към Том Нилан. Ако правилно разбрах, вие казахте, че сте основани през 89-та година, преди 33 години. Вие въобще някакъв напредък отбелязали ли сте? А, струва ми се, че с оглед на това, което виждаме а, в момента по света, а вие и аз идваме от една и съща а, държава, а, в а, Обединеното кралство бяха заличени данъчните убежища. Така че, надявам се да греша, но а, какво е вашето мнение по въпроса? И на второ място, адекватно ли е вие да предлагате стандарти за държавите, при положение, че в Европейския съюз имаме 27 държави членки, а те имат различни правила, различни стандарти, различни санкции, различни законодателства, а, така че не трябва ли вие да препоръчвате хармонизирани стандарти в Европа и в света? Защо да имаме а, стотици различни правила и законодателства в държавите? Кажете ми ако греша или ми Кажете дали вие предлагате нещо с оглед на хармонизирането на правилата. Въпросите ми са сходни към господин Баси. Не трябва ли вие във вашата работа да предлагате хармонизирани правила за Европейския съюз като цяло? Вие говорите за отделните държави членки, но ние искаме европейски правила, европейски санкции, европейско засичане на тази система, т.е. да имаме европейска система, а не национална такава. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Бургецио има думата. Благодаря, госпожо председател на представителя на ФАТФ. Благодаря на докладците първо, разбира се, за много важните информации, които ни предоставиха. Да, първия оратор искам да го попитам. Как се извършва мониторинг от страна на вашата организация върху ролята на определени държави, които са част от Европейския съюз, играят в прането на пари. Посредством непрозрачността на а, нормативните си текстове или недостатъчно нормативни, а, нормативно уредени а, въпроси, както пък а, в Обединеното кралство поддържане на исторически а, структури, като City of London Corporation, които идват от миналото. Времена съвсем различни от настоящото. И които представляват нещо като държава в държавата. Какви са истинските правомощия, които имат тези държави пред такъв тип супер данъчни убежища? Една държава учредителка на Европейския съюз, като Великото Херцовство на Люксембург. Как успявате да проникнете и как разбирате тайните? Един важен въпрос е това, защото го видяхме в случая с Мейдов. В случая с Мейдов 75 милиарда долара бяха инвестирани от прекрасни мили хора, които си мислеха, че вярват на едно определено лице, на една група, а, която има седалище в Люксембург. Финансов пазар, много важен в света. Едно, един пазар, който е много сериозен и в държава учредителка. Това е по отношение на вашата организация, е, като първо изяснение. Така че искам да разбера Люксембург, доколкото знае аз, не дава възможност на съдии от други държави, които търсят някакви улики в Люксембург, да имат достъп по особено данъчни престъпления до информация в Люксембург. След това представителя на Европейската комисия. Бихте ли ни казали нещо повече и вие по въпросите, които зададох? Що се отнася до ролята на лондонското Сити, мога да цитирам публикуването в Daily Express от 26 е, август тази година. Е, от... И то е една Лондон е една огромна пералня на престъпни средства. Казано от един заместник главен прокурор в Русия все пак сериозен човек, който всеки ден говори с а, много мощни клиенти на тази пералня, ако мога така да се изразя. И сега, какви са конкретните трудности и как Европейската комисия смята да действа по отношение на тези юридически щитове, институционални щитове, които застават между разследващите и самото пране на пари. Защото ако не ги махнем тези щитове, тези предпазни стени, защото, както знаете, дори когато пречим а, на наводненията, строим такива предпазни стени. Ние в Италия сме специалисти при, по наводненията, както знаете. Моля ви да прек, приключите, господин Бургецо, казва председателката. Та, от тази гледна точка, трябва да кажем, че световната мрежа на данъчни убежища обежища използва тези средства и ги изпраща на офшорни пазари, дори в държави членки на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Бургецио. И сега, преди да дам думата на нашите оратори, и аз искам да задам един въпрос. Много пряк, без много да се увъртам в думи. Колегите цитираха банките, ролята на банките при прането на пари. Видяхме как някои държави членки на Европейския съюз нямат в законодателството си престъплението собствено, собствено лично пране на пари. От няколко години насам, всъщност от 20 години, има различни опити е, е, за научаване нещо за парите на Ватикана и банката на Ватикана и ОР. Може ли да кажете нещо по въпроса? Ридо la parola per come abbiamo iniziato, quindi subito con... Eh, ви давам думата, първо на Том Нилан и след това Огубаси. Um, Благодаря. Имаше доста въпроси и ще се опитам да отговоря на всичките. Ще започна с вашия въпрос, госпожо председател. Това опасение възникна преди две години във връзка с разследването на италианските служби. Имаше сериозни проблеми във връзка с италианските банки, имаше доста а, странни дейности и липса на контрол. Ватикана тогава не влизаше в обхвата на дейност на специализираната група за финансови действия и не трябваше да прилага тези стандарти. От наша гледна точка, ние вкарахме Ватикана в Мониевал – което означава, че а, те влизат в европейската зона. Беше проведена оценка на Ватикана и ако не се лъжа, тази оценка беше обсъдена през юни. След това беше а, приета и имаме за цел да имаме и последваща оценка относно прилагането на стандартите на нашата група от страна на Ватикана. Такава оценка се прави на всеки две години, докато се отбележи значителен напредък. Що се отнася до Ватикана, има доста мерки, които са в процес на разработка разработване, но не мога да ви кажа повече за сега. На другите въпроси няма да отговарям в реда, в който бяха зададени и ще следвам логическа последователност. Имаше въпрос от господин Ньютон Дан. Защо нямаме хармонизирана система, която да се прилага навсякъде, а имаме система от стандарти, които се тълкуват във всяка една държава. Струва ми се, че отговорът е свързан с това, че ние сме такава организация създаваме правила, които трябва да бъдат прилагани в различните държави в рамките на различното им законодателство. Тук имам доста подробни препоръки и толкователни бележки, доста дебела книжка, така че ако става въпрос за някакви подробности, тук подробно е описано какво се очаква от всички държави. В тези стандарти правим също така и доста подробна техническа оценка. Тук имаме оценката на Испания от 2006 година, която също е доста голяма, към 150 страници. Всички мерки, които са предписани, са взети предвид, за да се прилагат стандартите, като включително беше извършен и правен анализ във връзка с различните проблеми, които бяха идентифицирани. Имаме и различни стандарти, които трябва да се прилагат в различния законодателен контекст на държавите. Но институ... нашата институция подкрепя идеята за хармонизирани правила, например на европейско равнище. За нас е истински кошмар вписването на тези правила в европейското законодателство, така че се радвам, че комисията се заема с тази работа вместо нас. На въпроса за данъчните престъпления – Нашия мандат не включва и данъчните престъпления. Ние не сме някаква данъчна организация, която се бори с борбата с финансирането на тероризъм или борбата с прането на пари. Приемаме обаче сходни мерки, като мерките, които имат предвид за употребата с служебните автомобили и така нататък. Ние вземаме предвид данъчните престъпления от февруари тази година. Тоест, имаме и някои допълнителни описания, които сега са включени в нашите задачи. Ние обаче работим в тясно сътрудничество с органите, които работят в областта на данъчните престъпления, например ОИСР, Глобалния форум за обмяна на информация. Опитваме се да координираме максимално нашата работа. Може би трябва да отбележа, че една от основните институции за борбата с прането на пари е тази свързана с финансовото разследване във всяка една държава. Те създават една преграда и ние получаваме от тях различни доклади във връзка с ситуацията в съответната държава. Тази информация е много важна. Защо а, тази информация не се предоставя директно на правоохранителните органи, е, това се дължи на е, деликатността на тази информация. Необходимо е да се вземат предвид и всички гаранции и а, е, информацията да бъде обработана по а, доста деликатен начин, най-вече що се отнася до досъдебната разследващата фаза. Необходимо е също така да се вземе предвид вероятното противопоставяне или конфликт на законодателството в областта на прането на пари и законодателството в областта на борбата с тероризма. Но когато говорим за пране на пари, основното е да се вземе предвид информацията, която получаваме и която използваме. Имаше и други въпроси с прането на пари. Казахте, че те са доста доходоносни, че има някои банкови институции, които е, плащат съответната цена, но продължават с тази дейност. Както каза и колегата от комисията, не мисля, че това е така. В нашите препоръки се казва, че има санкции за случаите, в които не са изпълнени изискванията. Например, изискванията за дължима грижа от страна на банковите институции. Тези санкции трябва да бъдат възпиращи, пропорционални и ефективни. И ако установим някакъв недостатък, ако дадена държава не е санкционирала както трябва съответната банкова институция, е проявила небрежност, откъдето се е стигнало и до пране на пари, предвиждаме и съответните мерки. Мисля, че това бяха въпросите, които бяха директно насочени към мен. Извинявам се, ако съм пропуснал някой. Благодаря. Давам ви думата за отговор. Let me, let me Благодаря. Нека да успокоя господин Ньютон. Нашата цел е да въведем европейска рамка, т.е. набор от европейски правила. Не казвам, че ще се стигне до пълна хармонизация, защото предвиждаме директива. Но ще има възможност за корекции и вземане в предвид на националните законодателства. Но в основни линии ще имаме европейски правила – основни стандарти, които ще се прилагат на равнище Европейски съюз посредством пълен набор от европейски правила. Това е нашата цел. А що се отнася до подхода, основан на риска, позволете ми да успокоя докладчика. не възнамеряваме да намалим силата на инструментите, с които разполагаме днес. Напротив, бихме искали да увеличим тяхната сила. Ще имаме по-гъвкави правила. И мерките, които предлагаме, се базират на доказателствата. Тоест, всички държави членки и всички страни, които влизат в обхвата на директивата, ще трябва да установят, да разберат и да анализират рисковете, които съществуват в областта на прането на пари и на корупцията. Всичко това, разбира се, ще се базира на оценка, която трябва да бъде публична, прозрачна, тя трябва да бъде предоставена на надзорните органи и на базата на тази оценка, базирана на доказателствата, След това ще е възможно да се намали необходимото старание или дължимата грижа в случаите, в които това е напълно оправдано. Но ще има също така задължение за засилено задължение за необходимо старание или дължима грижа в случаите, в които това е необходимо. Тоест, ще имаме система, в която проблема ще се решава не автоматично, но по много по-ефективен начин, защото ще имаме специално създадени за тази цел мерки. Това е, което мога да кажа. Целта наистина е да затегнем правилата, да ги засилим. Относно данъчните престъпления, няма да повтарям това, което каза Томас току-що, Разбира се, за всеки един ще бъде по-добре, животът ни ще е по-лесен, ако имаме хармонизирани правила в областта на данъчните престъпления. Същевременно обаче не трябва да забравяте, че в европейската система, в момента в който а, започваме да хармонизираме в областта на данъчното облагане, това означава, че се изисква единодушие в съвета. Така че проблемът е това, което казват и на френски «Le mieux est l'ennemi du bien». Т.е. когато се опитваме да бъдем по-добри, всъщност не винаги постигаме по-добър резултат. Тоест, ако започнем да хармонизираме, и да включваме и данъчното облагане, това означава, че ще ни очакват доста трудни времена в съвета, защото ще е трудно да се постигне единодушие, именно по причините, които някои от вас изтъкнаха. Това не означава, че ние няма да се заемем с въпроса за данъчните обежища, защото ние в комисията, и това не е тайна, надявам се, че не е тайна за никого, някого. Та ние взимаме при сърце въпроса и заедно с колегите, които отговарят за данъчните въпроси и данъчната политика, се опитваме да помислим как да уредим най-добре въпроса за данъчните убежища. Но това е един паралелен дебат, който не трябва да се смесва с този, който възнамеряваме да лансираме посредством новото предложение. Защото ако смесим тези два дебата, единственият резултат ще бъде да приемем текста, който ние скоро ще ви предложим. Този текст ще трябва да бъде отлаган и отлаган. И целта, която преследваме с това предложение, в крайна сметка няма да може да бъде постигната. Мисля, че отговорих на по-голямата част от въпросите, които ми бяха зададени, може би не в тази последователност, но ако позволите, ще спра до тук. Благодаря. Е благодаря, господин директор. И сега приключваме с тази първа част. Благодаря ви за участието, благодаря за информацията, която ни предостави. Камбио eh, Убедена съм, че ще продължиме нашия диалог и че ще имаме възможност да обсъдиме отново нещата преди да представиме окончателния доклад на нашата комисия. И ще ви бъда благодарна, ако ни предоставяте редовна информация и всички необходими документи, които а, биха ни помогнали в нашата работа. Благодаря. Allora, noi adesso passiamo al secondo... Сега продължаваме с втората част на нашето изслушване, което е оценка на е, начините и каналите, използвани за изпране на пари. Сега първо ще изслушаме Жан-Клод Делпьер, който е председател на звеното за финансово разузнаване в Белгия. След това Антония Мария Кост, бивш заместник генерален секретар на Обединените нации, който ще говори за проблема от гледна точка на ОНЕ, господин Фидлер за хазартните игри онлайн и прането на пари. И накрая господин Лак, който е председател на работна група за борбата с прането на пари. Ще дам по 10 минути на всеки оратор и след това ще продължиме с въпросите и отговори. А след това а, първо докладчика, след това координаторите и след това колегите. Господин Делпиер, имате 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще започна може би по един малко парадоксален начин ще ви припомня законодателната основа на ГАФИ европейските директиви. А, не искам с това да ви обидя. Аз смятам, че вие ги знаете, но смятам, че е необходимо да се подчертае значимостта на нормативната основа, на нормативната база. Аз съм човек, който работи инсито на място по въпросите, по проблемите. И мога да ви кажа, че от една страна а, съществуват стандарти, от друга страна начина по който се прилагат а, тези стандарти. В Белгия прилагаме не само стандартите на а, специалната група, но и европейското законодателство от 20 години. Тъй като преди 20 години в Белгия бе прият закон за прилагане на, на мерки, предотвращаващи прането на пари и в последствие към този закон бе добавено изменение, за, свързано с финансиране на тероризма. както казах, на френски и на а, холандски. Това е звено за финансово разузнаване, което е независимо, но същевременно ние сме част от а, цялата а, администрация. Има различни звена, с а, които работиме, поли, полицейски, административни и така нататък. Според някои слухове се казва, че подобни звена не могат да работят заедно, защото са от по естество са различни. Мога да ви кажа, че не, че не е така. Не, независимо дали в, е, разузнаването е полицово или съдебно, е, различните органи, различните звена могат е, много добре да си, да си сътрудничат и да работят е, много ефективно. Ние работиме в отлично сътрудничество с е, различните органи и звена за е, разузнавателни звена в областта на полицейските въпроси, съдебни и така нататък. Ние сме независими от оперативна гледна точка, но зависиме от Министерствата на правосъдието и на финансите, тъй като в прането на пари включва и финансов компонент и е, компонент е, свързан с е, правосъдието, тъй като прането на пари е престъпление и целта е да се разкрие престъплението и същевременно да се е, наложи наказание, като същевременно се е, конфискуват е, средствата или резултатите от престъпната дейност. Това е част от оперативната ни работа. препор... Ние при... прилагане препоръките на ГАФИ, както казах, и в тези препоръки има и един по-специфичен компонент, компонент свързан с превенцията, която се осъществява чрез тясно сътрудничество в, с частния сектор, независимо дали е финансовия частен сектор или частния сектор в други области. Преди 20 години създадахме системата, почиваща на препоръките на ГАФИ, но изчитаме, че този компонент от нашата работа е доста ефективен, тъй като той е, набляга на отговорността на различните е, оператори. тъй като резултатите са добри и от оперативна гледна точка, и от, и от гледна точка на а, анализа. Идентификацията или и профилирането на а, са основни елементи, основни компотенти, като разбира се се съблюдава а, баланса между защитата на личния, на личния живот на, а, и а, борбата с прането на пари. Трудно е наистина понякога да се е, профилира, да се направи профил на дадения клиент, като същевременно е, се е, зачитат всички разпоредби, свързани с е, защитата на личния живот. Да, това е много, е, много трудно е, трудно упражнение, но трудно упражнение не значи невъзможно. Същевременно обаче трябва да не позволяваме на нашите врагове или противници в кавички да се възползват от, от това и да затрудняват нашата работа също, същевременно работиме и така наред, с така наречените е, декларации за съмнения, които почиват или на, е, предпол... на, на съмнения или на е, установени факти. Работиме в тясно сътрудничество, както казах, с правоохранителните органи, и съдебните органи. А, и е, след обработване на информацията ние сме в е, състояние и можем да предадеме тази е, информация на съдебните органи, като по този начин се закриля и личния живот на клиента, тъй като предаването на тази информация е поверително. Подписали сме 80 споразумения за сътрудничество. Това са оперативни споразумения за оперативна работа. А, не, не, не всички са еднакво ефективни, някои дават по-добри резултати от други. Но Знаете, че при издирване на престъпленията има и много а, изисквания, изпазване на, на формални разпоредби, но важното за ГАФИ е постигането на конкретни и ефективни резултати. Сътрудничеството се основава на взаимност, предоставяне на информация и съгласие за предоставяне на информация на други органи. Извършваме така наречените психологически, психологически профилирания и анализи и същевременно а, на стратегически профилирания или анализи за идентифициране на риска на европейско или международно равнище. И още нещо. Оценката на риска за прането на парите е от огромно значение, за да могат да се изработат по-нататъчни политики, стратегии и се приемат съответните е, правни разпоредби. Ще цитирам някои цифри, които според мен са много красноречиви сам, сами по себе си до 5 е, ноември 2012 година сме получили 165 декла... декларации, основаващи се на съмнения. Започната е работа по 4779 случая и общата сума става, става, става дума за предполагаеми суми, които нито са конфискувани, нито и по тях не е взето някакво решение. Значи тази а, обща сума е 2 милиарда 290, 209 милиона и така нататък. Това не, това не означава, че а, това, това са приходи или а, от а, криминална дейност, извършена в Белгия. Става дума за дейности, извършени и в други страни, и в, и в Белгия, от предприятия или клонове, които по някое време са имали седалище в Белгия и така нататък. Стават основните оператори или заинтересовани страни, с които се сътрудничим, са обменни бюра, банки, но и в нефинансовия сектор – а, има а, предприятия или фирми, които а, са работят в рискови области. Рискът е още по-голям, тъй като нямаме, нямаме много добро сътрудничество с част от тях става дума за е, служби и е, лица, работещи в областта на одита, счетоводството и така нататък. Виждате тук е, брой, броя на подадените декларации и броя на лицата, работещи в тези области. И виждате съотношението между двете цифри. Извинявайте, господин Делпер. Много ви моля да е, минете към е, заключение. Заключението е следното. Първо. Е, според е, нас риска или заплахата не се оценяват достатъчно. тъй като сумите са огромни и има опасност за дестабилизиране на системите, включително и на финансовите системи. И второ, оценка на риска не само на съответните в съответната област, а и на начина по който ние реагираме на този риск. Има доста голямо раз, разминаване или несъответствие между а, средствата, с които разполагат а, администрациите или съответните органи в държавите членки и средствата, с които разполагат престъпните групи. Второ, е, недо, недо, недостатъчната прозрачност на а, системата. А, тъй като има недостатъчна прозрачност в данъчното законодателство, включително и данъчните убежища и оттам и а, риска. И трето, фрагментацията или а, работата на, на парче, борбата срещу тероризма и организираната престъпност показва, че е, също, че има недостатъчна координация и в национален план, в общоевропейски план и в световен план. И Както казах, аз работя вече 20 години в тази област. Нещата напредват много бавно. И достатъчно е да цитираме цифрите между предполагаемите суми, генерирани от пране на пари и сумите, които са конфискувани или е, налични. Боя се обаче, че ако не предприемеме мерки за реална конфискация на тези суми, след 20 години ще продължиме да се приказваме по тези проблеми. А сега давам думата на Антонио Мария Коста, бивш заместник генерален директор на е, генерален секретар на ОНЕ. Мадам президент, <clears throat> Госпожо председател, заседанията в Европейския парламент обикновено са свързани с развитието, мира и сигурността. Днес заседанието на вашата комисия е различно. То е по теми, които не са благородни, а са доста мрачни. Не са свързани с производство, а с разрушение. Не са свързани с търговия, а с трафик. Не са свързани с инвестиции, а с пране на пари. Не става дума за конкуренция на пазара, а е свързано с економически престъпления. Един огромен бизнес, много по-голям от доходите на така наречените Fortune 500 или най- богатите 500 фирми. Последните 25 години престъпленията станаха организирани и транснационални, е, имат макроекономически измерения, извличат огромни предимства от глобализацията, навлязоха в парламентите и в е, изпълнителната власт, разрушиха нации и е, промениха бизнес практиките. Престъпленията биват трафик на наркотици, на хора, на оръжия, на природни ресурси, дори отпадъци, пране на пари, кражба на идентичност, киберпрестъпления и тероризъм. И така престъпленията станаха една заплаха за мира. Преди 10 години, след е, известни тревоги, изразени от Генералната асамблея на ООН, е, съвета за сигурност, Г8 и други, започнах е, да работя в службата на ООН за борба с дрогата и престъпленията, за да преценя каква е заплахата от трансграничната организирана престъпност и какви са начините за борба с нея. Излязохме с първи доклад глобализиране на престъпността и това бе наистина голямо предизвикателство и в научен личен план и в политически, успяхме да документираме до каква степен се простира престъпния пазар по света, трафика между континенти и така нататък. Престъпниците използват оръжие и насилие, но както ще видим по-късно, използват най-вече пари и подкупи, за да закупуват економическа и политическа власт, дори военна власт. Има една сфера на престъпността, върху която през председателят ме помоли да се съсредоточа, една сфера, която се разбира по-добре. Това е е незаконната търговия с контролирани субстанции, като опиум, хероин, кокаин, химични стимуланти, като е екстази, метамфетамини и марихуана. Има много информация за тези пазари. За доставчиците знаем, е, че всяка година 850 тона кокаин от е, страните, разположени на Андите, 550 тона е, хероин от Афганистан, 600 500 тона от синтетична, е, синтетична дрога и 40 000 тона канабис е, се пласират на международните пазари. Държавите, е, където се отглеждат такива видове дрога, като Афганистан, опиум и Колумбия кокаин, получават много внимание, точно защото има връзка между дрогата и възстанически действия. Голямата част от постъпленията от дрогата се използват в богати държави, нашите държави. Например, от един глобален пазар от 55 милиарда афганистански хероин, само 5% отиват в афганистанските фермери, търговци или възстанници. От 72 милиарда кокаинов пазар в Северна Америка и Европа, само 70, извинете, 70% от а, приходите от печалбата се правят от а, средно ниво дилъри в а, страните потребителки, нашите страни, докато другите 20 а, са извън зоните на производство. Има и търсене. Това също е документирано. Около 200 милиона души използват дрога веднъж годишно, веднъж годишно, докато 25 милиона имат ежедневна нужда от дрога, т.е. те са зависими. Тези 25 милиона са под 1% от световното население. Отбележете, че тютюн се използва от 30%, а дрогата под 1%. Т.е. тютюн 30% и около 25% от световното население пие алкохол. Така са разположени и е, смъртните случаи. Огромен брой хора умират, но още по-голям броя е на хората, които умират от алкохол и е, от, от, от е, тютюн. Те, разбира се, последните две не са забранени. Европа е пазара, който генерира най-много приходи на пазара на хероин 20 милиарда, докато Русия е най-големия национален хероинопотребител в света 70 тона. Най-големия в света е Северна Америка и, както знаете, там имаше огромна нарковойна на границата между САЩ и Мексико и е заложено на карта живота на някои от нациите. От Латинска Америка кокаина минава през Африка, за да стигне до Европа. Трафика на дрога изкривява економическите основи на региона, води до липса на развитие, до повишаване на цената на местните валути, до, до нечестни чуждестранни инвестиции и така нататък. Въздействието обикновено е двойно. От една страна здравето и пристрастяването и от друга страна въздействието върху трафика на дрога. Има различни становища за това как могат да бъдат ограничени тези две тенденции, тези две заплахи. Някои хора смятат, че може да има свят без дрога и ни дават един упростен модел, като казват, ако няма доставчици, ще решим проблема с пристрастяването. Други, които също упростяват нещата, смятат, че може да има един свят, където дрогата е свободно търгуема и съответно, когато бъде легализирана, няма да има престъпен пазар. И двете хипотези са погрешни. Но, госпожо председател, не съм тук за да обсъждам контрола на дрогата, а за да кажа нещо друго. Докато международната общност има обща представа как стоят нещата в световен план с дрогата, ние още не разбираме а, економиката на дрогата, както и прането на наркопари. Всъщност, контролът на дрогата до момента не успя да контролира действията на мафиотските групи. За разлика от терористите, е, престъпниците нямат политически дневен ред. Ясен е бизнес моделът им. Те искат минимални рискове, максимални постъпления, използване на корупция и насилие като мост между рисковете и постъпленията. Затова ще говоря за рисковете, за постъпленията и за корупцията, защото те ще пояснят случващото се днес. Нека да погледнем първо рисковете. Мафиозите знаят много добре, че няма голям шанс да ги хванят на места, където няма върховенство на закона. Затова незаконната дейност често преминава или идва от зони на нестабилност, като зони на конфликти или едни от най-бедните райони на планетата. Сигурен съм, че знаете, че бедността води до такъв тип престъпна дейност. След това постъпленията, връзката между организираната престъпност и легитимния бизнес. Световните мафии генерират над 300 милиарда а, долара годишно само от трафик на дрога. Това е най-голямата економика на два... Извинете, това е економика номер 21 в света на място веднага след Швеция. Много често се преминава през неясни юрисдикции и неконтролирани економически сектори. Голямата част от тези кървави пари се вливат в легитимната економика на богати държави, като предоставят наистина изключително важна помощ на недобре представящи се банкови институции. Това пък ме води до третата Третия въпрос – корупцията. Във времена на финансова криза проникването на кървавите пари на мафиите в легитимните банкови операции ни притеснява и е голям риск. Размерът на това проникване трудно може да бъде установен, но е ясно защо е проникнал там. Нека да обясня защо. През 60-те години на 20 век, когато мафията бавно се превръщаше в международна бизнес организация, нейните кървави превери е, минаваха в тра през граници в кеш, т.е. в брой. През 70-те години на миналия век економическата интеграция в Европа, както и процъфтяващата международна търговия, даде възможност от търговия в наличност парите да преминат в банките и да започнат да се правят банкови а, преводи. През 80-те години се установи, че трябва да има международни а, споразумения за контрол и затова бе създадена и ФАТВ през 90-те години. През 90-те изчистването на банките е, бе факт. Благодарение на и мафията се върна към сделки в брой. Тогава имахме запори и конфискации над, е, на суми над 100 милиона долара. Така че, както виждате, 90-те отново брой но този успех бе кратковременен. Финансовите кризи през последното десетилетие доведаха до липса на ликвидност на финансовия сектор, парализ, парализа на междубанковото заемане и търсене на нови пари. И за това мафията се върна в банките. Липсата на средства след 2008 година даде отлични възможности на мафията да навлезе в банковия сектор като закупуваше дялове, депозити и така нататък. Банковия надзор не успя, може би нарочно, дори според мен в някои от случаите, да санкционира такъв тип незаконно поведение. Трябва да ви припомня, например, за случая с, с Ваковия банк в САЩ, която през 2010 бе заловена да пере няколко стотин милиарда долара а, на мексикански картели. 438 милиарда долара, както твърди Министерство на правосъдието на САЩ. Едно престъпление, което не бе санкционирано в САЩ. Нито банката, нито изпълнителните директори бяха наказани. Други банкови е, гиганти, HSBC, е, бяха обвинени, че са изпрали милиарди, както и други банки от двете страни Атлантика. USB, Standard Charters и други. Не мога да се сете нито една международна банка, която да не е отцапана. Способността на правоприлагащите органи да възпре организираната престъпност зависи от желанието на правителството да отреже е, тези метастази на мафията в банките и да ги премахне завинаги. Един е, висш италиански служител заяви наскоро, мафията не си търси банки за пране на пари. Банкерите търсят е, парите на мафиозите. Имаме организирана трансгранична престъпност с макроекономически измерения настоящите действия за контролиране на престъпността, които се основават на полицейска дейност, се опитват да идентифицират, извършат запор и да накажат за подозрени, но те трябва да бъдат допълнени от действията на всички експерти и легитимни институции. Организираната престъпност е економическа сила, която се мотивира от економически стимули и се ръководи от економически очаквания. Трябва да бъде водена битката на економическата, на економическа платформа, като се опитваме да отнемем економическите им активи. Е, трябва да кажа, че съм малко песимист, защото примерите за търговски банки, които, при които има установено пране на пари, показват, че няма желание, може би нарочно, да се накажат а, е, виновниците. Наказателните обвинения а, е, бяха премахнати при тях, като глобите бяха изключително малка част от печалбата на една, всяка една от тези институции. Благодаря ви. Благодаря на доктор, извинете, на господин Антонио Мария Коста. Сега давам думата на Инго Фидлер, университета от Хамбург, връзката между онлайн хазарта и прането на пари. Okay. Yeah. Okay. So thank you very much for the invitation. Благодаря ви горещо за поканата. Ще ви говоря за прането на пари и хазартните игри онлайн. Тук имам едно предварително условие за престъпната за престъпните организации. Престъпните организации, знаете, са много духодоносни, като тези престъпници са изключително сръчни. Имаме и много отрицателна страна, която е, че те винаги се стремят към нови възможности и към нови пътища. Те желаят, тези престъпници желаят да изперат парите си, за да озагонят техните облаги. Един от тези начини, една от тези възможности са хазартните игри онлайн. Това е един отличен инструмент. Има много транзакции, които а, могат да бъдат извършени и зад които може да видите пране на пари. Тук нямаме някакъв физичен продукт. Това е много важно. Тоест, много често Обикновенно хазартните игри могат да бъдат представени като неданъчно облагаеми печалби. И така, имаме три различни случая на пране на пари чрез хазартните игри. Тоест незаконно залагане, което фактически представлява нелегална транзакция и това само по себе си е, е състав на престъпление пране на пари. Другите два а, случая са незаконни транзакции, които се случват екс-анте, т.е. депозират се незаконни средства чрез някакъв анонимен метод и се прави изплащане под формата на печалба, която е данъчно необлагаема. Т.е. имаме някакви облаги от незаконна дейност, които трябва да влязат в законно отворена сметка. Т.е. имаме незаконна сделка преди самото изпиране на пари. И накрая хазартните игри могат да бъдат използвани като инструмент за изплащане на този вид нелегални сделки или транзакции. Това са трите случая. Ще ви покажа три такива случая и а, ще се спра подробно на начина по който се извършват тези транзакции. Ще ви покажа защо излиза толкова ефтино на престъпниците да използват тези три сценария, които ще опиша. Да предположим, че сме един дребен престъпник, който е, желая да изпере 10 000 евро, придобити от е, трафик на наркотици, да ги преведе в закон отворена сметка. Какво правим? Използваме предплатена карта. Така, например, продавали сме кокаин и печалбата ни е 10 000 евро. Купуваме една предплатена карта – няколко предплатени карти, които раздаваме на различни оператори в казино и така нататък. След което казвате, хайде сега играйте, защото трябва да имаме някаква игра, от която да дойде печалбата. Операторът по залаганията взима съвсем малък процент, защото а, обикновено е висок процента на изплащането на печалбата. Тъй като става въпрос за електронна игра, печалбата е данъчно необлагаема, тъй като тези игри са нерегулирани. Имаше някои правила за регулиране на хазарните игри онлайн, но а, правилата с оглед на а, това, че тези хазартни игри са толкова разпространени, не са чак толкова значителни. В Германия е а, незаконно, например, да се играе онлайн покер. Но все пак Германия много добре се представя на този пазар. В други държави имаме, в други държави също имаме незаконна дейност, свързана с хазартните игри. Та Връщам се на нашата ситуация. Вие играете, дава се процент на оператора и в сметката, в крайна сметка, печалбата ни е 9500, тъй като сме платили 500 евро на покер оператора. Тези пари се превеждат в законоотворена банкова сметка. Всичко това, което виждате тук, не може да бъде видяно от финансовото разузнаване, защото те са в мъгла, ако мога така да се изразя. Тези а, пари а, се прехвърлят на банковата сметка, но, повтарям, тази операция не е видима за финансовото разузнаване. Това е съвсем традиционна операция. Както вече ви казах, Германия е добре представена на покер пазара и по този начин се изплащат доста пари. Това беше един съвсем дребен пример на дребен престъпник. Сега ще се разраснем малко и бихме искали да изпарем 200 000 евро. В този случай ще трябва да участва и чужда държава, защото в този случай няма да се прави обмен на информация с финансовото разузнаване. Отново имаме залагане. Губите част от парите, които сте заложили. След това просто се обаждате на банката във вашата държава и казвате спечелих джакпота ще а, си изпратя по сметка голямата печалба. Банката, разбира се, ще бъде изключително а, доволна да приеме парите ви, парите, които сте спечелили на хазарт. Така, в началото имахме 200 000 евро облаги от престъпна дейност. Както виждате, това не е джакпота, не е вашата печалба от а, залагането. Следващия пример. Вие сте голям наркотрафикант. Имате 200 милиона евро. Как ще ги изперете? Намирате си казино онлайн. Имате някаква банкова сметка в някое данъчно убежище, вкарвате там парите и създавате измислени доходи или, доходи или измислени разходи и казвате много хора се включиха в моето виртуално казино или бинго и това са моите доходи. В някои държави е законно човек да има а, онлайн бизнес с хазартни игри, плащат се съответните данъци. А, така че в тези държави би било добре а, и те биха се радвали, ако вие платите данъците си върху съответната сума, а, тъй като вие изпълнявате съвсем законна бизнес дейност и имате съответните печалби. Нещата се осложняват, когато говорим за паричните потоци в електронното пространство. Тук обикновено имате и някой оператор, който обработва плащането, като а, потокът може да бъде двупосочен от играча към оператора по залаганията или обратно от оператора по залаганията към играча. Начините на плащане са около 235. Това може да бъде извършено чрез кредитни карти, дебитни карти и така нататък. Имаме към 2910 оператора в електронното пространство, като не знаем много за тях, тъй като този бизнес се развива много бързо. Има много такива оператори по обработване на плащанията, които се появяват тук и там по света, след това изчезват. Те Обикновено големите оператори на хазартни игри разполагат с няколко хора, които обработват плащанията. На този слайд виждате колко се осложняват нещата, ако имате някакъв портал за плащане между съответния сайт и този, който обработва плащането, защото не може да знаете кой стои зад този портал и кой обработва плащането. Тоест много е трудно да се следи паричния поток при залаганията и хазартните игри онлайн. Проблемът тук е, че има ниски разходи и ниска степен на засичане на този вид сделки. И а, това е много ефтин начин за пране на пари. Ето защо този вид престъпна дейност може да бъде много доходоносна. Как може да постъпите в този случай? Както казах, печалбата от тези хазартни игри не се облага с данъци. Освен това, рискът да ви засекат е много малък. Значи и това не е проблем. Проблема възниква единствено с това дали имаме регулиран или нерегулиран пазар. Нуждаем се от съответните правила, които да се прилагат към незаконните залагания в интернет. Това е първата стъпка, която трябва да предприемем. Не можем да озаконим хазартните игри онлайн и да кажем, хайде, залагайте, защото по този начин ще се насочим само като много малка част от пазара на хазартните игри онлайн и няма да обхванем задължително тези, които използват този вид игри за пране на пари. Благодаря. Благодаря, господин Фидлер. Сега дам на последния оратор Рене Лак, председател на ЕБИЦ, работна група също прането на паримата думата за 10 минути. Президент. Госпожо председател. Ако ми позволите, искам първо да се представя. Аз съм е, председател на работната група на ЕБИК. А преди това аз съм работил в продължение на 22 години в полицията във Франция и след това 16 години в банковата система, пак в областта на борбата с пране на пари така че имам дългогодишен опит в тази област. Първото, което искам да кажа, че банките винаги са играли значима роля в борбата с пране на пари от 90-та година насам. Тогава аз бях представител на Франция в специалната група, в момента в който се изработваха препоръките. Целта беше да се е, е, изработат е, препоръки за борба срещу прането на пари в началото, след това се добави организираната престъпност и след 11 септември и финансирането на тероризма. Искам първо да кажа две неща. Първо, разширяването на обхвата на действие на банките не им, не им позволява да бъдат много а, подробни и да се занимават с всеки един а, потенциален и престъпник. Второ. А, задължението да се профилират клиентите, води до известно размиване на прилагането на мерки, т.е. предлагат се по-скоро мерките по административен начин и като че ли това намалява бдителността. През последните години банките създадаха едни много обширни и значителни структури с а, е, доста голям, голям, големи човешки ресурси и материални ресурси. През 2006, е, 2006 година бе направен анализ на цената на превенцията на пари в е, банките. Цената на, а, таз, на, на прилагането на тези мерки е 770 милиона, но това беше през 2006 година. Така че а, цената е значителна. Банките наистина направиха огромни усилия за създаване на тези стратегии или единици за борба с този вид престъпления. Но банките се сблъскват с две трудности. Първо, финансовите институции в Европейския съюз смятат, че трябва да има по-добро интегриране на мерките, т.е. да се приемат правила или регламенти, а не директиви, тъй като при, е, хармонизирането на е, законодателството води до е, разпокъсаност на системата. И второ, много, много банки са били, бяха санкционирани от е, следствие на а, е, а, оплаквания от американските съответни органи. Нека не, не, нека не забравяме, че в, в, в, случай на, в случай на установяване на нередност санкциите са е, изваредно тежки и е превенция на прането на пари, тероризъм, данъчни измами. Това са задъл... решаването на тези проблеми до голяма степен тежи на а, раменете и на банките. Сега, преждеговорящите е, изтъкна, изтъкнаха глобалния подход или подхода почиващ на рисковете. Както, как, както казахме, об, е, обхвата се разшири и ако е, не въведеме този нов подход, основан на рисковете, трудно бихме определили приоритетите и съответното а, съответните санкции или действия. Първото, първото нещо, което се изисква от банките е профилирането на клиентите или идентифициране на клиентите. Защото как може да се прилагат правилно и ефективно мерки, без да се познава добре клиента. Това обаче не винаги е много лесно. Да познаваш клиента, значи да идентифицираш клиента. Ако при физически лица това изглежда а, относ, относително лесно, то когато имаме а, юридически личности или а, фирми, институции, много е, много е трудно да знаеме кой е действителният собственик или действителният бенефициент. И а, Държавите членки не ни помагат много за, за установяване на тази самоличност, което може да като това, това може да стане чрез публични обществени регистри и така нататък. Значи, от една страна има допълнителни задължения за банките, когато става дума за високорискови клиенти, като например общественици или политици. Аз, а, тъй като вие сте депутати, вие сте всъщност точно тези високорискови е, клиенти. И Трудности проистичат също и от физическото неприсъствие на клиента, физическото отсъствие на клиента. Така че банките са, са, са, са създали или трябва да създадат специални звена за идентифициране на клиента с човешки ресурси, с съответните е, средства, е, технически средства за е, откриване на съмнителни е, дейности, финансови дейности. Това са едни твърде е, тежки, тромави структури, които изискват е, човешки ресурси. Също, но и това вече беше казано, трудностите при обмен на информация и на данни, като същевременно се зачитат изискванията за закрила на личния живот. Но много често в банките данни не съществуват списъци е, на така наречените високорискови е, личности, т.е. политици или общественици. Съществуват някои, някои списъци, но тези списъци не са усъвременени, не са е, надежни. като в, в, а, когато банките търсят сведения за, за, за дадени особено добре известни личности, те включително ги търсят и в публични бази данни, банки, база данни и тези свързани с вестниците, дали съответното лице не е попаднало на страниците на вестниците за извършена някаква престъпна дейност и така нататък. А, нашата комисия смята, че в е, че трябва да, да, да, да съществува един регистър в Европейския съюз, един единен а, регистър на а, предприятията и фирмите. Това ще бъде полезно не само за банковия сектор, включително а, подобен регистр би бил от полза и а, на индустрията, на търговските камери и и ние е, подкрепяме искането в този смисъл, отправено от много неправителствени организации. Второ, е, за обществениците ли или и политиците, да се, да се създаде един официален списък. Знам, че това е много трудно, особено на а, равнище Европейски съюз, но а, въпросът е да има някакво някакво е- единство. Ето, например, в Германия, е, кои са високорисковите клиенти от, измежду общественици и политици, дали а, е, те могат да бъдат класифицирани а, по, по региони, по ландери или а, в а, когато имат някакви функции на федерално равнище, това, не, това да, да бъде уеднаквено, за да може да послужи на банките. Започваме с дебата. Давам думата на господин Яколин докладчик на нашата група. Имате е, две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с последното изказване на господин Лок, който в края предложи различни идеи, свързани с банковата система, е, които могат да бъдат е, наложени на европейско ниво. По-настоящем се говори за една възможност за банково управление посредством банков съюз, истински банков съюз. Германия и други държави искат е, да премахнат кооперативните банки от този режим. Банковия съюз с надзорна система е с ефикасен контрол – биха ли според вас наистина да бъдат една силна бариера, едно ясно препятствие пред прането на пари? Това е въпроса ми. По едно от другите изказвания, изказването на господин Фидлер за пряката връзка между залозите, прането на пари, хазарта Мислите ли, че единственият ефикасен инструмент за борба с тази система би било по-силното съдебно полицейско сътрудничество, което да се основава на доверие? Не само в Италия, на други места имаше различни явления, които показват, че тази незаконна система съществува там, където няма никакъв контрол – и много често това означава успех на операцията. А посредством по-ясна връзка, сътрудничество между разузнавателните служби, е, между държавите членки би могло да доведе до по-добра борба с това явление. Благодаря. И аз ви благодаря, социалистите и демократите, госпожа Файон. моля да казвате към кого задавате въпроса си. Благодаря. Благодаря и аз. Първо искам да задам въпрос по последното изказване. Господин Вак, вие говорихте за база данни, международен регистр, за да можем да проследяваме финансовите операции в отделните държави. Някои държави членки вече са създали подобна система. Каква би била следващата стъпка, за да може тези данни да бъдат достъпни и за съдилищата в държавите членки на Европейския съюз? Как биха могли националните регистри да се свържат и да има обмен на информация? Говорим за международна криза, и данъчните специалисти, както и всички престъпления, свържени с избягване данъчно облагане. Как според вас по-лесно можем да установим кои са тези физически данъчни престъпления? Хазарта онлайн. Казахте, че печалбата не се облага и заявихте, че е по-добре да се облага. Знаете ли в колко държави членки на Европейския съюз такъв тип печалби се облагат? Благодаря. За Алде две минути, господин Ньютон Дан. Благодаря. На госпожа, господин Телапиер. Използвам iPad-а си, за да събеля информация за FIU, и установих, че има fiu.net, т.е. една компютърна мрежа в Европа. Работите заедно, това е изключително интересно. Какви европейски действия искате да се предприемат, за да бъдете подпомогнати? Имате мрежа, предполагам, че тя не работи отлично, така че какво бихте препоръчали да направим ние, за да ви помогнем? Господин Коста, много се радвам, че отново сте тук. Преди няколко години си спомням ваше изказване. Посланието ви е още е, по страшно от предишния път. Какви препоръки смятате, че нашата комисия трябва да направи, за да ви помогнем, тъй като проблемът се разраства? На професор Фидлер. Да, разбирам че печалбите от хазарта трябва да бъдат обложени с данък, ами какво ще кажете за националното тото? Аз си купувам и в Англия, и тук евромилиони, надявам се да стана много богат, но ще видим какво ще стане. Та, и тези печалби ли ще бъдат обложени? Няма да бъде много популярно, казвам го като политик сред народа, хората няма да искат да си купуват фишове за тото. Е, ще се направи ли някакво разграничение между хазарта и тотото онлайн? от Банковата асоциация е, е, колегата, говорихте за незабавни и стрикни санкции, което върви точно срещу онова, което каза е, колегата ви от Германия за огромни банки, които са прали мексикански пари и същото време не са били наложени, както и HSBC има сега обвинения срещу тази банка. Смятате ли, че ще бъдат наказани банкерите или ще се измъкнат? Е, виждате ли банкери, които отиват е, в затвора, например? Благодаря. Е, господин Бургецио за Европа на свободата и демокрацията. Благодаря. Ще започна с професор Коста. Много ви благодаря, господин Коста, защото най-вече знаем, че тези изявления и хвърлянето на светлина върху тези тревожни елементи за връзките между законната економика и незаконната економика бяха направени от институции и посредством международни решения на международно ниво, както казах. които биха имали огромен отзвук в, а, и сред вземащите решения. Е, бе ви зададен един въпрос и аз искам а, да ви попитам, може ли да му отговорите и да ни подпомогнете. Ние ще организираме сега мисия в Америка и точно по тези аспекти връзката между економиката на наркотрафика и законната економика. Може ли да добавите нещо по въпроса? за ролята на банковата система като посредник. Защото има ясни твърдения, в които, с които става ясно, че мафиите могат направо да влязат в а, а, бордовете, които вземат решения на банките. Така че как да защитим банковата система? Как да направим така, че да няма такива случаи, като тези напоследък, например, е, спасяването на банките. И да не се окаже, че спасяването на банките всъщност е, е финансиране на мафиотски организации. На господин Лак. Имате огромен опит. Представлявате банковата система в Европа. Как успяват според вас банките да имат точна и детална информация? По-големите банки в Европа имат седалища в данъчни обежища, където информацията е непробиваема за различните органи, които се опитват да получат по-щекотлива информация. Към господин Филдер – Извинете, Фидлер. Много интересен бе вашия доклад. Нещата се развиват ежедневно, но искам да ви попитам, има ли сигнали и за спортните залози? И по-специално това, което в Италия се наричат уредените мачове или залози на, за уредени мачове. Има ли връзка? Как трябва да се занимаваме с този въпрос, какви мерки да предприемем? Защото тук сме изправени пред огромна опасност да проникне мафията в спортния сектор. Il mio questo settore е много importante. Molto... Особено в държава като моята, където това е изключително важно и е много тревожно. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Две минути, е, госпожа Гомеш. Искам да задам господин Лак, пък ако другите искат да ми отговорят, е, може и те. В контекста на финансовата криза чухме, че немските власти имат списък на лицата, които имат сметки в Лихтенштайн. Чухме в Гърция, че госпожа Лагард ще даде един списък на гръцките власти, където са записани хората, които имат пари в данъчни обежища. Не става дума толкова за неплащането на данъци, а за това, че става дума за средства от престъпна дейност, организирана престъпност. Обаче, европейските власти не предприемат действия. Европейската комисия не предприема действия, ЕЦБ, Европейския банков орган, МВФ, никой. А у нези държави, например моята, която бива спасявана. Ние сме в момента на масата, разглеждани тройката. Говори се миналата година за една данъчна система, която трябва да бъде сложена в ред. Обаче тези лица не ги идентифицираме. И тези хора трябва да платят 7,5% само за да легализират средствата си. Не се налага да репатрират капиталите си. И не питаме откъде идват тия пари, които те ще репатрират от Швейцария. Защо се случва това с европейските институции? И то в държави, които в момента биват спасявани, които са в най-сериозна криза. Благодаря. Господин Митчел за две минути. Благодаря, госпожо председател. Бях член на специалната комисия за финансовата криза в Европейския парламент. Имаше едно лице, което говори пред нас. Това е лицето, което разследваше случилото се в САЩ. Той заяви пред нас, че някои лица в част от банките когато са обръщали внимание на шефовете си за това, че се получават огромни стимули и бонуси, и премии, и че това в крайна сметка ще пропадне. И отговорът е нецензурен. И най-вече отговорът е, аз няма да съм тук, докато когато го открият. Тоест, тези хора са знаели, че ще бъдат разкрити схемите им. Когато Голдман Сакс и Леман Брадърс са били партньори, всички онези, които са били партньори а, сега, тогава репутацията е била всичко. Когато обаче вече престанаха да бъдат а, такъв тип дружества, имиджа вече не бе важен. Не е важно реномето ти. В момента обсъждаме регламента за одита в Европейския парламент. Мишел Бърние първоначално предлагаше едно, че едно и също дружество не трябва да бъде аудитирано от една и съща фирма над или повече от 3 години. Следната, средната продължителност в Обединеното кралство – е 48 години. Тоест, една и съща фирма се аудитира от едно и също дружество 48 години. 25 години сега се говори да бъде максимума одитен период на едно и също дружество. Първоначалното решение за аудиторите беше те да бъдат хора, които да следят за реда, но не е, да бъдат унези, онези, които да късат мръвки от другите. Но те извършват ли наистина одит? Търсят ли онова, което трябва да търсят? Трябва ли да искаме от законодателството, което сега минава през парламента, аудиторите да станат много повече наказателни органи, когато заподозрят средствата, че средствата, които е, аудитират, е, идват от е, незаконна дейност. Не зная кой да ми отговори, но вие може би ще прецените кой по ваше осмотрение. Благодаря ви, господин Мичел. Сега ще дам думата на нашите оратори по реда, по който те се изказаха. Имайте предвид, че имаме 10 минути. В и 20 трябва да приключим. Господин Коста, ще ви помолим и за копия от вашето изказване, както и ако искате нещо друго да ни кажете. И лично като председател искам да ви помоля да ни изпратите препоръките. Препоръки към нашата комисия, които бихте имали на базата на казаното от вас. По е, месир Делепиер. Господин Делпиер. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че първият въпрос, който беше отправен към мен, се отнасяше до мрежата FIU. Вярно е, че между различните финансови звена за разузнаване в Европа съществува една сигурна а, информативна мрежа, която функционира на практика. Тя ни дава възможност да установим дали организациите, които а, виждаме тук в Белгия, а, са познати в някоя друга държава членка на Европейския съюз. Т.е. да видим дали има някакво съвпадение на данните по отношение на съответната организация. В момента проучваме и други възможности. Така, например, в комисията има и една платформа на различните служби за финансово разследване. Имаше също и предложение от страна на службите за финансово разследване от Испания, Белгия, Италия и Франция. Предложението беше да имаме някаква логична последователност. Имаме Евроюст в съдебната област, Европол в полицейската област и има и система за превенция на прането за пари, в която централна роля трябва да играе службата за финансово разузнаване. Та изходната ни точка беше защо на равнище Европейски съюз да нямаме и такова европейско FIU, Европейско звено за финансови разследвания. Днес посредством мрежата на FIU в комисията възнамеряват тази мрежа да бъде приета и от Европол, за да се пристъпи към рационализиране на средствата. Струва ми се, че по-голямата част от службите в Европа приеха това предложение, но те си остават убедени, че най-идеалното решение – с оглед на директивите, които имаме по отношение на прането на пари, та най-доброто решение е да имаме европейска структура с такива служби. Нещо, което ще ни позволи да отбележим напредък в оперативно отношение, както и по отношение на стратегиите с оглед оценката на риска за пране на пари на равнище ЕС. По този начин ще отговорим и на една от новите препоръки на специализираната група на ОИСР, а именно да имаме годишна оценка на рисковете и на заплахите от пране на пари за всяка държава членка. Разбира се, след това ще бъде направена и средна оценка за Европейския съюз като цяло. Това е накратко по този въпрос. Мога да кажа нещичко и във връзка с аудиторите, които наричаме ревизиори у нас но има и други професии, които също играят голяма роля относно счетоводяването на печалбите на предприятията. Та информацията, която получаваме от банковите институции, е информация, която не включва тези информационни елементи, които могат да бъдат получени от аудиторите при изпълнение на техните задачи. Именно поради тази причина включваме и аудиторите в тези доклади за евентуално подозрение. Те също са част от службата за финансово разследване. Преди малко ви обърнах внимание, че тяхната професия е регулирана, съществуват някои задължения в това отношение, но въпреки всичко, факт е, че по-голямата част от тези аудитори не винаги правят декларация а, към службите за финансово разузнаване. Разбира се, това е една трудност, която трябва да бъде разрешена. Трябва да засилим ролята на аудиторите в идентифицирането на заплахите от пране на пари. Благодаря. Briefly, Съвсем накратко имахме същия въпрос от председателя, както и от италианския депутат. Т.е. какво можем да направим? Да, знаем, че имаме доказателства за това от двете страни на Атлантика. Говорим за регулаторите, за съдилищата, които вземат предвид санкциите. Не се взе на сериозно проблема, който възникна. Относно големия бонус на банката Ваковия, знаем, че нямаше никакви последици. Всичко това се случи навръх кризата. Имахме Lehman Brothers, след което финансовата система просто не можеше да приеме краха на някоя друга банкова институция, затова решихме да я спасим. Много е важно и историята може би ще потвърди, че може би е било по-добре тогава да спасим и а, другите банки, а не да даваме благоприятно поле на тези, които искат да изперат парите, но това ще видим в последствие. Значи, по-голямо регулиране. Нещо, което а, беше предложено и на предишния панел от гости. Но чухме доста интересни коментари. От една страна имаме един основен принцип да няма сделки, в които банкерът да не познава кой внася тези пари. Това на практика е много лесно и не считаме, че регламент от този сорт ще оправи нещата. Тогава какво да направим? И това е и вашата роля, като европейски законодатели. Необходимо е да накараме банковите институции да погледнат происхода. Банките от 5 века са основния ключ за финансиране на економическите дейности. Те станаха казина, станаха институции по залагания. Те станаха мястото, където се събират парите на спестовниците и на вложителите. Трябва да накараме банките да променят поведението си, в противен случай няма да решим проблема. Тоест, правителствата трябва да вземат този въпрос на сериозно, вие също трябва да изковете съответните закони, за да защитите и клиентите. За да не се стига до нарушаване на основните правила, е необходимо да има и съответните санкции. Благодаря. Сега две минути за господин Фидлер и две минути за господин Вак. Благодаря за тези въпроси. На въпроса за привеждането в изпълнение. Проблема, за който аз ви говорих, е международен. На регионално равнище бихме могли да работим заедно, т.е. да започнем на регионално ниво и постепенно да се качим на национално и международно такова. Има много служби, много информация, която би могла да ни бъде полезна, информация, която по-настоящем не използваме, така че определено ще трябва да поработим в това отношение. Относно данъчното облагане на хазартните игри, Лотарията вече е доста скъпа и никой няма да използва за пране на пари, защото, както знаете, печалбата се изплаща на 95%, така че не бихте искали да изперете парите си по този начин. Затова, ако искате да се справите с прането на пари, не трябва да се занимавате и с лотарите. На следващия въпрос. въпросът за държавите, които не облагат данъчно печалбите. Ако Германия, например, не прилага данъчно облагане, престъпниците ще се насочат там. Не се сещам за други държави, но по-скоро трябва да зададем въпроса кой изплаща тези печалби, които не се облагат данъчно. А относно спортните залози, да, и този въпрос е много важен. И там може да се стигне до пране на пари. Уредените матчове не се случват само в Италия, те се случват навсякъде в Европа. Доста неща трябва да бъдат направени в това отношение, но всичко започва с онлайн залаганията, защото това е един много голям пазар. Непрекъснато се дават залози, нови и нови. Но темата не е свързана само с прането на, паре, на пари. Тя отива много отвъд това. И тъй като времето ми изтече, ще спра до тук. Благодаря. Съвсем накратко имаше много въпроси. Първият въпрос беше следния. Какво ще промени банковия съюз и управлението от страна на Европейската централна банка и засилването на нейните правомощия? Според информацията, с която разполагам, това ще се отнася най-вече до финансовите рискове и собствените средства. Тоест, по-скоро се доближаваме до регулацията по смисъла на Бали Що се отнася до а, правилата в областта на прането на пари, струва ми се, че този въпрос трябва да бъде уреден на национално равнище. Тъй като имаме различни регулатори, въпросът ще бъде уреден по различни начини, т.е. Банковия съюз няма да промени нищо. Въпроса във връзка с базите данни. Да, Имаме много информация. Всички банкови институции следят международните си операции – за да може да наложат евентуално съответните санкции и така нататък. Табанковите институции наблюдават всички операции на своите клиенти, има съответните сигнали за тревога и така нататък. Зададохте въпроса дали тази информация може да се предоставя и на други. За съжаление, по-настоящем е дадена банкова институция може да обменя информация единствено с друга банкова институция, ако съответната банкова операция засяга тези две банки, но информацията не може да бъде предоставена на адвокати или на а, други лица. На следващия въпрос, който не беше отправен директно към мен, но тъй като във Франция аз работя с регулаторните органи по а, хазартните игри онлайн, Та те казват, че основният проблем е да се засекат тези незаконни сайтове, защото има законно създадени сайтове, но има и много такива, които са незаконно създадени. Т.е. те не са разрешени и през тях минават много пари. Затова работим по един проект, който да ни позволи бързото засичане на подобен вид интернет сайтове. И в случаите, в които тези сайтове изчезнат, се опитваме да разберем е, как да попречим тези сайтове да бъдат създадени на друг интернет адрес. В този проект работя аз лично. Следващ въпрос. Как се получава информация във връзка с дружества, които имат седалище в дадено банково убежище? Ако имаме лице, което отива да отвори сметка на името на дружество, което е регистрирано в дадена държава данъчно убежище, ако статута на това лице не е достатъчен, то тогава се изисква допълнителна информация за официалния бенефициент на тази сметка. Това е една от препоръките на финансовата група на ОИСР. И накрая, сметките в Лихтенштайн и всички данъчни проблеми. Основният проблем на европейско и световно равнище е, че имаме различни определения за данъчна измама. Първия етап е укриване на данъци, т.е. един обикновен човек, който просто крие част от данъците си е, от данъчните власти. Това е най-низкото равнище. След това имате второ ниво укриване на данъци, т.е. укриват се данъците от данъчните власти и се прехвърлят в друга държава, например в Швейцария. Така, например, дадено дружество казва, ще пристъпим към кеш пулинг, вместо да ги сложим в Лисабон, в Португалия, ще ги спратим някъде другаде. Например, в Швейцария. И а, след като постъпим по този начин, е много по-лесно да се отклоним от данъчните органи. И третото ниво на злоупотреба, от което се интересува и Олаф, е, например, да се получи възстановяване на недължимо ДДС чрез предоставяне на фалшиви документи. Спомням си един случай от преди няколко години. Участваше там и италианската организирана престъпност. Всичко се е а, осъществяваше в захарния сектор, предоставяха се документи и се получаваха субсидии без а, да а, имат съответните хора право на това. Извинявам се, че надвиших времето си. Благодаря. Благодаря на е. докладчиците. Благодаря ви за яснотата, с която изложихте своите доклади. И ви моля да изпратите на секретарията на нашата комисия допълнителни информации. Давам думата на господин Крочета. Всъщност ще го помоля първо да седне тук при нас. Както ви казах в началото на нашето заседание, колегата бе обявен миналата събота за губернатор на Сицилия. Това ще бъде последното изказване на Розарио като заместник-председател и като член на комисията Крим. Може да вземеш мястото си. Allora, Rosario, io prima di eh, darti la parola... Преди да ти дам думата Розарио, като председател на нашата комисия, която дава думата на губернатор на регион, няколко препоръки. Миналата седмица, т.е. преди 10 дни, е, дни, нашата комисия беше в Италия. Аз бяхме в различни градове, в Милано, в Палермо и в Рим. Колегите бяха много впечатлени и негативно, и а, позитивно от а, видяното. Искаме се да отправя някои препоръки. Имахме изслушване с парламентарната комисия за борба с мафията в италианския парламент. И там се роди идеята за сътрудничество между Крим и тази комисия в италианския парламент. В петък бях в прокуратурата в Трапани. Там се видях с колеги. Един, това е един сицилиански град Трапани. Говорих с различни прокурори там, съдии и там има много тревожни сигнали. Обръщам се с апел към теб, защото имаме обща история. Е, зная, че тази тема силно те вълнува. Искам да те помоля да бъдеш бдителен. Нашата комисия, мисля, че ще се съгласи с мен, да бъдеш бдителен за контрола върху средствата от Европейския съюз. Миналата седмица, за съжаление, благодарение на института в Италия, който задава давността на дилните престъпления, се оказа, че 10 милиона а, Десет милиона най-вероятно са били използвани за измама. За съжаление, давността на съответните престъпления е изтекла. Ние ще направим всичко възможно тези средства да бъдат върнати в европейския бюджет. Та затова казвам бдителност. Ясна бдителност към европейските средства и тяхното освояване. Колегите повече слушаха, отколкото говориха, но така или че колегите видяха много от свидетелите, които се явяват по дела срещу знакови фигури от престъпния свят. Колегите изключително се потресаха от това, което видяха. В Сицилия има голям брой такъв тип свидетели, които са се явили. Един от лицата, които чухме, говори много интересно преди няколко дни след нашето посещение. Не знам дали ти като председател, като губернатор може да подкрепиш тези хора, но е хубаво да бъдат подкрепени и семействата на жертвите на мафите, защото чухме и тях. И слушахме различни лица, които се занимават с конфискувани имоти, които са били иззети от мафията. Много често тези имоти не се конкурират на пазара, т.е. има много проблеми около тях, които ще видите, защото ще получим официално писмо което се иска, ние да се намесим, за да се уредят някои въпроси, които явно не вървят добре в Италия, отново свързани с конфискуваните имоти. И накрая, последен апел. А, убедена съм, че колегите са съгласни, но и че и ти го чувстваш. Е да се усеща подкрепата на губернатора а, към съдиите и към прокурорите, защото те ежедневно работят, те са на първа линия, на огневата линия. Чухме ги всички на нашето изслушване в, в Италия и те трябва да се чувстват подкрепени, трябва да се чувстват подкрепени от теб. Твоето присъствие до тях, съм убедена, ще бъде винаги налично. Преди да ти дам думата, искам да кажа, че нашата комисия с голямо внимание ще следи работата на бъдещата комисия за борба а, с мафията в Сицилия защото съм убедена, че имаме общи намерения и общи цели. Веднага давам думата на господин Крочета сега. Добър вечер на всички. Разбира се, че се вълнувам, когато се изказвам на последното заседание, на което участвам на нашата комисия, защото до края на месеца ще подам оставка, за да мога да изпълнявам задълженията си като управител-губернатор на регион Сицилия. Бих искал обаче да спомена момента, в който се случва всичко това и исторически, защото Сицилия като регион от войната на Сетне за първи път избира свой управител, който ясно винаги е бил против мафията. Не бива да се пренебрегва този факт. Това е един епохален факт. Е, отвъд политическите и социални въпроси, които интересуват хората. Казвам за първи път, е, защото имам предвид е, първи преки избори от гражданите. След войната голяма част от губернаторите бяха в затвора, а последните двама бяха уволнени за връзки с мафията. Така че изборът ми не е нещо просто и работата, която ме очаква, няма да е от тези спокойни постове. Все едно да си стоиш, нищо да не правиш. Не. Трябва да очакваме много борба, много жлъч и злъч или много опити да се блокира процеса, който наричам револя... революцията на честа и гордостта на сицилианския народ. Ще продължим а, да обръщаме огромно внимание на случващото се тук в Европа и най-вече на факта, а, че от а, нашата комисия излизат силни документи. Силни документи, които съзнават, а, че мафиите не са само сицилиански, италиански проблем, а че те са глобален проблем и процесите вече са глобални. Никога няма да забравя, когато през юли 2004 година имаше заповед за арест в Аджела и в заповедта за арест имаше цитирани подслушвания и разговори, където ставаше дума за разговор между един сицилиански мафиот и един литовски мафиот литовецът а, трябвало да ме елиминира, т.е. да ме убие. Което ви показва как сицилианската мафия днес използва килари от чужбина. Вижте как се променя света. Най-впечатляващото отвъд този факт бе през 2003 година, когато всъщност бе извършено това подслушване, засечена тази информацията. Освен, че се говори за това, че трябва да бъде убит, има един текст, който наистина ме накара да потръпна. Тези двамата си говорят и се казва на 12 декември 2003 ще има едно заседание в Брюксел. Казват те. Там ще има решения, от които ще зависят голяма част от аферите ни в Сицилия и в Литва. За сицилианската мафия явно и литовската мафия. Аз проверих какво се е случило на 12 декември 2003 в Брюксел и се оказа, че е имало заседание на съвета на държавите членки, на държавните правителствени ръководители, които са решили точно този ден, Литва да влезе в Европейския съюз. Това трябва да ни накара да се замислим. Да ни накара да се замислим как мафиите нападат институциите и как са се глобализирали преди нас, докато политиците и политиката още много трудно успяват да разберат какви са връзките между криминалните организации, помежду им и най-вече отношенията и с институциите на тези мафии. Когато говорим за европейски фондове и европейски средства, и, и това е проблем не само в Сицилия, мафията в Сицилия, а проблем в различни държави, държа, различни европейски държави. Да, в много европейски държави мафията се случва да управлява европейски фондове. Това не го казвам, за да избегна проблема. Не. Е, казвам го като факт. Трябва да знаем, че мафията вече не трябва да я е борим само в една държава. Защото когато тя бе само престъпно явление и точка, едно военизирано движение и точка, то тогава, може би, щеше да е достатъчно да ги гоним там, където са, където са им квартирите. Но сега тя може да действа без да контролира определена територия. Преди, за да извършиш някаква престъпна дейност, трябваше да имаш военизирана група около теб, която да те подпомага. Има един италиански учен, който днес се занимава с теория а, и говори за една мафия без мафиози. А, тоест, говори за това, че има мафиотски дейности, без да има военизирана мафиотска група. Всичко това, което се случва в економическия свят, което се случва в финансовия свят и а, много често толерирането на тези процеси или дори незнанието, невежеството за тези процеси от страна на институциите води до едно подземно укрито явление. Изведнъж се оказва, че отдолу има една друга економика. И изведнъж търсиш мафията в Сицилия, пък а, тя не е. Тя е тук на някой Брюксел, в брюкселски площад и е запалила един ресторант. и след това а, анализаторите ще кажат, че се е самозапалил ресторанта. В а, Палермо много често палежите на коли са знак за изнудване, а, за подкуп, шантаж. Така, важно е обаче къде отиват парите от а, трафика на хероин, от трафика на оръжие, от изнудването. Това са огромни средства. В Италия мафиотската економика се смята, че е около 170 милиарда евро годишно, а за Европа около 400 милиарда евро годишно. Къде свършват тези пари? Едва ли някой ги слага под леглото си и не ги ползва. Така че трябва да мислим и за корупцията. 70 милиарда в Италия, 200 милиарда в Европа. Къде отиват тези пари? Е, трябва да видим и банковата система и нейното съучастничество в управлението на незаконните средства. Що се отнася до мен? В Сицилия ще се борим с мафията следващите 5 години, когато аз ще бъда управител на региона. И то такава борба, каквато Сицилия не е виждала. Сицилия вече няма да бъде региона на мафията, а регионът, който ще бъде в авангарда на борбата с мафията на световно ниво. С цяла серия мерки, които ще бъдат свързани с управление на обществените поръчки, контрол на дружествата, необходимостта да се създаде списък на дружества, които да бъдат в нещо като бял списък, онези, които могат да работят с публичната администрация и които не могат, ще има сериозни контролни мерки. Всичко това ще бъде ефективно и ефикасно, а, обаче, ако онези мафиози, които вече няма да могат да работят при нас, няма да могат да работят и в Берлин и в Париж, защото в момента няма контрол като че ли там или на други места и те просто ще се преместят. В глобализирания свят трябва да има ефикасна борба на всички фронтове. Иначе няма да стигнем до никъде. Аз лично съм готов дори да подпиша... Да, приключвам. Да подпиша споразумение с вашата комисия, за да можем заедно да работим Имам преди споразумение за сътрудничество. Трябва да се създаде наистина една база данни на обществените поръчки също така. Нещо като една обсерватория, която да може да бъде на разположение на магистратурата, на полицията в Сицилия, за да бъдем първите в света, които ще го направят. Ще направим наистина силни, и ясни неща. Трябва обаче да не забравяме, че не може да се бори мафията, пак казвам, само в една държава. Това няма да бъде ефективно и ефикасно. Не само защото мафиозите вече са навсякъде и са се преместили, а защото вече в всички държави няма само мафия, която да пристига от някъде другаде. Не, има си местна мафия, която е променила системата на Коза Ностра. за това, за да елиминираме Коза Ностра, изведнъж се оказваме, че методите на Коза Ностра са глобализирани, глобализирани и моделът Коза Ностра се е превърнал в модела на престъпността в третото хилядолетие в Европа и в света. Затова трябва нова битка, интелигентна битка и смятам, че нашата комисия, която искахме да бъде създадена отдавна, може наистина да доведе до един ясен, честен резултат. Като оставим назад необходимостта да защитаваме политическите си позиции, като бъдем честни, не трябва да мислим само за нашите държави. Не, не трябва да мислим за ясната и честна политика. Искаме да има едно бъдеще за свободата на Европа. И особено ако искаме старата Европа, демократичната, либерална Европа, да може наистина да има едно бъдеще, а не само секретни лобита, подземни а, а, лица, които да управляват реалната економика. Благодаря. Grazie onorevole Crocetta, tanti auguri. Благодаря, господин Кручет. Желаем ви успех. Е, готови сме винаги да сътрудничим с е, вас. Знаем колко е сложен твоя мандат, както и колко е важна нашата комисия с отговорите, които трябва да даде. Сега ще помоля всички да напуснат залата, защото започваме с закъснение заседанието на координаторите. Alla prossima riunione si terrà. заседание ще бъде 28 ноември от 9 до 12.30, след това от 15 до 18.30.